Non, elle n'est pas là. Aujourd'hui, il faudra se contenter de, de son vice-président. Bien. Mesdames et messieurs, si vous... Dames et господа, трябва да започнем нашата работа. Проект от дневния ред е във вашите папки. Няма възражение. Може да минем към следващата точка. В такъв случай одобрение на протоколите от заседанието. Ако няма възражение до края на заседанието, смятаме, че ще са приети сега съобщение. Преговорите с тристранните преговори относно механизма за свързване на Европа приключи. Текста междувременно бе прият от съвета и на 19 марта трябва да бъде препотвърден с писмо. Искаме да благодариме на господин Маринеско, Теличка и госпожа Веркунен, че, които водеха преговорите. Знаете, че цифрите ще бъдат определени по-късно, както всички междубюджетни проблеми с въпроси, но смятам, че нещата ще бъдат Добре, на 25 март ще гласуваме заедно с ИТРЕ консолидираното изменение и с това се смята, че сме приключили работата по този инструмент. Преди да преминеме към изслушване относно ролята на вътрешните водни пътища, искам да пожелая добре дошли на една група от е, е, избиратели на Дитър. Дитър, искаш ли да ги поздравиш? Здравей, здравейте, скъпи приятели! Ние сме от Хесен, но всъщност пътувахме през е, Хесен, но всъщност сте от Тюринг и от други краища на Германия. Радвам се, че сте тук. Е, така че ги посрещаме с удоволствие. Господин Джепер, председател на Асоциацията на пътническите организации в Берлин и госпожа Фърн са гости на нашия заместник-председател Микел Крамер. Добре дошли сред нас. Voilà, alors,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 много важна работа сме свършили, които и ще можем да се отчетеме пред нашите избиратели. Било то поради това, че е, няма вече да бъдем кандидати или ще се кандидатираме, но да покажем, че Европа работи за гражданите, тъй като е, основната цел на нашата комисия бе да улесни живота на гражданите чрез транспорт и да им осигури едно комфортно пътуване ежедневно. Благодарим на помощниците си, на е, нашите асистенти, на администрацията, които понякога а, е, ни а, е, така понякога изтезавахме, изцеждахме, но мога да ви кажа, че свършихме добра работа. Още утре докладът ще бъде публикуван на сайта на Комисията по транспорта. А сега минаваме към основната тема на днешното ни заседание, което тема, която на мене ми е близка и много интересна. Става дума за ролята на вътрешните водни пътища в интермодалната транспортна система. От 2011 година, 2011 година бе прият общата пътна карта за Европейското единно пространство на транспорта и там бе записан целта 30% до 2030. 30% прехвърляне на пътният транспорт към други е, начини на транспорт и по-специално към вътрешните водни пътища. През 2050 година тази цел е 50%. Знаете, че е, разликите в държавите членки са огромни. Е, поради географското си положение и географски е, специфики, но и поради някои исторически, историческо наследство. Знаете, че в Нидерландия е, този транспорт отдавна е повече от 30%. Нашият приятел Вандеркамп може да го потвърди и те са близо до 50% на практика. Прехода към водните вътрешни пътища е от огромно значение както от екологична гледна точка, така и от е, гледна точка на е, економии. Е, Водните пътища дават възможност за много подобрение и все повече и повече ще се разширява този начин на на, транспор... на пренос на стоки. Е, като, разбира се, ще трябва да обсъдим и въпроса за преминаването от дизеловите двигатели към други видове двигатели. А ето и четвъртия ни експерт е тук. Така че първо ще дадем думата на госпожа Карин Дешапърк, която е директорка на Inland Navigation Europe господин Пьотър Дорадчик, който е доктор по е, транспортни науки от Щечин, господин Тури Фьорио, директор на Европейската федерация на пристанищата и господин Ерик Шулце, който е, е заместник-председател на БЛН Шутевайер. Всички имат а, е, по 3 минути, но преди това ще дам думата на госпожа Копчинска от Европейската комисия, която ще ни въведе в темата. Имате думата, госпожо е, Копчинка. Благодаря, господин е, председател, за това, че ми дадахте думата. Ще се опитам да се придържам към времето. Знам, че е, има много какво да се обсъжда в е, комисията. Аз благодаря на комисията за това, че организира това изслушване и за работата, която свърши през последните пет години в този тъй важен отрасъл. Знаете значението на този отрасъл, вие го знаете, но може би не, вс... не всички в Европейският парламент отчитат значението на този отрасъл. Първо, вие при... приехте резолюцията за програмата за развитие на вътрешните водни пътища. Вие също така подкрепихте е, мерките за финансиране на програмата. Доклада прият миналата година, както и доклада за дигитализацията на този отрасъл е от огромно, огромно значение за, развиваш, за развитието на отрасала. Вие е, отчитате е, последиците и възможностите, които предоставя е, този отрасъл за постигане на екологичните цели. Е, що се отнася до вътрешните е, водни пътища, вие сте разглеждали различни техни аспекти социални, е, дигитализация, декарбонизация и така нататък. а пък ние вземаме мерки всичко свързано с развитието на вътрешните водни пътища да бъде включено в различните поли... транспортни политики на Европейския съюз. В момента само да кажа какво, по какво работиме. Работиме по директивата за техническите стандарти и спецификации. Ваш, вашият, вашата комисия работи по а, признаването на професионалните компетенции. Виждам, че Гезине е тук, която беше докладчик по този въпрос. Също така а, проектите по интермодални, за интермодални иновации, както и подобренията по дължината на цялата логистична верига. Мисля, че наши, и нашите експерти ще е, ни обяснат е, какви са предизвикателствата, пред какви, през които сме е, изправени, свързани с екологизирането на речния флот с, с цел опазване на околната среда и спазване на стандартите за чист въздух. Също така е необходимо да се подобрат инфраструктурите и вашата комисия направи предложения в този смисъл. Ние излезахме с, вследствие на това с две предложения, които в момента се обсъждат в държавите членки. Е, те ще бъдат много положителни за отрос, отрасъла, включително и предвидените нови мерки за увеличаване на съфинансирането на проектите. Обедена съм, че в, знам, че в момента не могат да бъдат поети политически а, ангажимента, но ние ще в комисията след постъпването на работа на новата комисия ще се обърнем необходимото внимание на проекта на ЯД. Е, ние е, разгледаме съдържа, разгледахме съдържанието на резолюцията, прията от е, Европейският е, парламент. Резолюция, която вие приехте преди няколко седмици. Знам, че днес ще се обсъдат всички тези проблеми и ще изслушаме много внимателно предложенията на експертите, вашите въпроси, за да ги включим е, в е, следващите проекти на Европейската комисия за подобряване на е, водните вътрешни пътища. Госпожа Копчийска, просто невероятно ви успяхте да се съобразите с времето. И за да не губиме време, ще дам думата на госпожа Де Шепър, която е директор на Inland Navigation. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа. Много важна е темата, която стои на дневен ред днес. През годините се опитахме да направим всичко възможно, за да подобрим политиката по отношение на вътрешните водни пътища, да увеличим потенциала на водния транспорт. Е, мултимодалният е, аспект естествено стои в е, центъра на вниманието. Ние се подготвяме за бъдещето Е, бъдещето винаги съдържа известни и неизвестни е, и предизвикателствата са пред нас. Трябва да се опитаме да направим е, по-достъпни транспортът и превозът е, по-устойчиви, по-чисти. Е, декарбонизацията въжи с пълна сила за този сектор и също времено да бъде е, достъпен, т.е. лесен за използване от потребителите и да отговаря и на изискванията по отношение на политиката ни за климата. Има и то повечето от нашите градове е, са е, всъщност на вода. Това е свързано с определени традиции и естествено е, електронната търговия е свързана с прехвърлянето на много пратки и на товари от точка А до точка Б, като се използват различни видове транспорт. Е, е, ние е, знаем, че в градовете, които са центрове на транспорта, е необходимо време, естествено, за, и място за извършване на прехвърлянето на товара или на пътниците. Същевременно а, има а, хибридни а, а, варианти, а, които се налагат в последно време в Белгия, например, а, се използват и така наречените лакс, които а, вече са е, доста често явление в рамките на речния транспорт и на вътрешните водни пътища, но също времено е, и те носят известни предизвикателства. Когато говорим за е, чистото източване на гориво или смяна на гориво. Тук ще трябва да поработим малко повече, за да запазим стандартите по отношение на околната среда. Цифровизацията ще бъде изключително важна. Работим по интегрирането на транспорта в интелигентния транспорт. Естествено, една голяма част е, от нещата трябва да се свършат, свършат в съответните хъбове или е, предприятия, но естествено и в е, градовете е, при управлението на е, градската среда трябва да се мисли за всичко това. Ние е, развиваме в момента и акватичните дронове. Е, много важно е, е да обхванем цялата сфера на цифровизацията и да я включим в е, водния транспорт. Хоризонт Европа е, предвижда такива възможности нормативните е, изследвания, е, т.е. изследванията по отношение на стандартите, обучението, стажовете, всичко това е, може да допринесе за по-добро развитие. Помняте, че е, имахме немалко наводнения е, през е, ля, изминалата година. Е, части на Италия и на други е, страни бяха засегнати статистиката показва, че с промените в климата тези явления ще се засилват и зачестяват. Имаме много споразумения по отношение на водния транспорт който, които обхващат и действията при наводнения, но а, основното е да помислим за климата, за а, доставките, които са много важни и за промишлеността, и за селското стопанство. Така че е необходимо да се работи междусекторно изключително важно е, когато работим а, е, в тази сфера, да а, е, имаме предвид трансграничното и междусекторното измерение. Защото само така ще а, е, има а, истинска полза. Трябва да подготвим а, нашите водни пътища за бъдещето 50% е съфинансирането в тази сфера за отделните проекти. Fit for Future и климатичните цели са всъщност едно цяло. Необходимо е естествено да мислим за мобилността и за действията за опазване на климата, защото само по този начин ще можем да постигнем иновациите, от които се нуждаем и едно по-добро бъдеще. Благодаря, госпожо. Ще дам думата на господин Дорачи. Благодаря, госпожи и господа. Ще подчертая, че вътрешния воден транспорт се нуждае от иновации, от дигитализация. Това е тенденция, която започна преди години, но в момента превозът на товари зависи най-вече от цифровизацията на документите, на Изпращат се редица съобщения по електронен път във връзка с параметрите, нивото на водата, параметрите на кораба и така нататък. Редица услуги, които се предоставят в рамките на водния транспорт, се отнасят до управлението на вътрешния транспорт, навигацията, оптимизират трафика и подобряват ефективността на превозите. Всъщност става дума за изпълнение на европейското законодателство, директивата от 2005 година, която задължава всяка страна в Европейския съюз да предприема определени действия при положение, че водно, нивото на водата се е повдигнало. Това са хармонизираните речни информационни услуги, системата РИС. Много важни са услугите по РИС. Те дават възможност за един е, по-добре опериращ е, транспорт. Е, става дума за а, система за проследяване и за локализиране на плавателните съдове, а, за различните а, видове а, електронни а, информационни съобщения във връзка с трафика, с условията за движение. Много важна е и електронната система за докладване, която включва и електронни съобщения за услугите. И използването на инфраструктурата. Когато говорим за рис, трябва да споменем, че тя помага на администрацията, за да се подобри инфраструктурата и гарантира по-добра сигурност на трафика по вода. Но РИС не е единственият инструмент, който осигурява ефективност на вътрешния воден транспорт. В момента се разработват и други системи в рамките на европейски проекти за създаване на нова база данни за екипажа, за корпуса. Всичко това за, за корабния дневник също е, и за услугите. Всичко това ще направи е, управлението на е, вътрешния воден транспорт и по-ефтин, и по-ефективен, и по-бърз. Иновациите означават иновации на флота, но времено и един по-зелен флот, автономни плавателни съдове в по-далечно бъдеще. Работи се в рамките на няколко проекта които, надявам се, ще дадат резултати в средносрочен план. Когато говорим за предизвикателствата, е, имаме предвид е, инфраструктурата и условията за навигация в европейските страни. Все още има доста проблеми е, дигитализацията на инфраструктурата е свързана с чистия флот, намаляване на емисиите на CO2, но и на шумовите емисии. И освен това става дума и за новото плавателно средство – в бъдеще, което ще бъде е, много по-автоматизирано, много по-цифровизирано от е, корабите, които се движат в момента по водните пътища. Ето това трябва да разбираме, когато говорим за иновация. Благодаря. Благодаря, Дороси. Благодаря, господин. Сега давам думата на господин Фиорито за Европейската федерация на вътрешните пристанища. Uh, oh, Благодаря, господин Рике. Благодаря за това, че ни поканихте днес. А, ние представляваме асоциация на над 200 речни пристанища в Европа. Сега чувате ли мен? Добре не трябва да съм свикнал вече. Така че, както казах, а, ще ви представя набързо нашата работа за създаването междумодалната система с, с цел повече ефективност и екологизиране на речния транспорт. Виждате, моя първи пример е е, пристанището на Лиежа. Много добър е, пример за е, мрежно оформяне. Защото когато говорим за водни пътища, не можем да разглеждаме отсечки, а трябва да разглеждаме цялостното е, оформяне на е, пътищата. Виждате е, тук е, възъл, който включва три видове транспорт пътен, речен и железопътен и съответните съоръжения за консолидиране на транспорта на стоки, съответно економии на време и пари. Виждате също така в, е, бли, в е, близко, на близко разстояние летището на Лиеж, което е едно от най-големите транспортни летища в е, Европа и това води до, че, до 4 аспекта е, различни видове транспорта, събрани в интермодалност. Още един е, пример за вътрешни пристанища. Е, четири реки Виждате първо пристанищата по река Рона, коя, които имат е, за цел да развият своята интермоделност в много тясно сътрудничество е, помежду си и създаване на огромни е, интермодални терминали по дължината на река Рона. След това Дунав има много пристанища по Дунав, които работят в тясно сътрудничество с цел развиване на мултимодалността. Едното е, едното е свър, свър, свързването на железопътния транспорт с е, съответните пристанища и второ е, осигуряване на плавателни възможности по Дунав с цел развитието на транспорта. Единственият начин тези пристанища да се развият е да си сътрудничат и да работят заедно. Какво трябва да направиме за в бъдеще? Е, цифровизацията. Цифровизацията беше многократно спомената. Това е един от огромните проблеми, с които се сблъскваме. Е, ще ви ще ви представя съответните проекти и по-специално ли, пристанището от Магдебург и съответната система за събиране на на информация и данни от различните видове транспорти и тяхното преработване. Виждате между Лудвигсхафен и Базел. Съб набирането на информация и данни от всички пристанища по дължината, съответно разпределение на плаването и на плавателните съдове с цел избягване на задръствания. Виждате, че предприятията използват информацията събрана в тези бази данни с цел управление на транспорта на плавателните си съдове и избягване на задръстване. По този начин на съответните камиони са готови да поемат стоката и се печели време. Сега от гледна точка на а, свързване така на така наречената инициатива Поясният път между Европа и Китай Със свързване на пазарите на Европа, Китай и е, транзитните пазари, като този на Русия все, все повече и повече пристанища ще се включат в, тези, в тази мрежа Лион, Лиежа и така нататък от Европа. И най-важното, за да се, е, за да се премине към е, многомодален модел е развитие първо на е, пристанищата, второ раз, развиване на така нареченото мислене в мрежа. и разглеждането на различните модалности е на по една. Инвестицията, инвестициите и съответното финансиране на национално равнище също така подсигуряване на проходимостта на водните пътища. Това е важно за, за Дунава и премахване на законодателните бариери. Разбира се, обаче, е, малко сме разтревожени от е, блокирането в е, съвета на някои от документите, но се надяваме, че всичко ще върви в правилна посока. Благодаря. И накрая ще дам думата на господин Шулц. Благодаря, господин председател, дами и господа. Много важно е да е, се спрем на ефективността на мултимодалния транспорт. Е, ето, е, аз съм показал тук различните възможности за товарен превоз и става дума за контейнери, за насипни товари, сухо вещество или течност и така нареченото проектно карго, е, което е, обикновено е, предвижда смяна на транспорта и свързване при превоза на няколко вида транспорт. Не е, е, е тайна, че междувременно вече сме съвсем наясно, че пътищата, мостовете се рушат е, най-вече от е, тежко на товарните автомобили и затова трябва да преминаваме към мултимодален транспорт на товари. Така че контейнерите са предпочитани в момента е, и в речния, и в морския транспорт. Това, което виждаме напоследък е логистичната мрежа. Е, от една страна е, шлеповете или корабите се движат към терминалите по Рейн или по мас, до Лиеж това са районите с водни пътища, разтоварват се там или се натоварват на друг вид транспорт и след това се връщат по същия път. Основните пътища в Европа са всъщност Северно море, Медите, е, Средиземноморско море, е, Средиземно море, Алпинския район, е, Рейн, Дунав, естествено има и други коридори, но това са основните. Ние имаме междувременно много опит с различните интерфейсове. Е, е, Deutsche Bahn е, е с ограничен капацитет и това въжи и за всички останали ЖП компании. Така че отново се връщаме след като към водния транспорт, след като товарният транспорт по шосе и ЖП транспорта не може да поеме всички превози на товари, естествено, трябва да комбинираме. Трябва да видим какво помага в крайна сметка. Една голяма част от празните контейнери се движат по пътищата, обаче между отделните е, терминали на малки разстояния, 20-30 км, да кажем, е разстоянието. И това са е, именно районите, е, които са е, центрове на водния транспорт. Хубаво е да помислим и за връзка е, по вода между отделните терминали, а също и за междуселищните връзки по канали или по реки. По този начин именно ще намалим вредните емисии от товарния сухопътен транспорт. Освен това, констатираме, че са необходими много повече е, мрежи, е, дискусии в мрежа, повече сътрудничество. Моите колеги вече говориха. И когато говоря за сътрудничество, имам предвид междусекторното е, сътрудничество между отделните видове транспорт, ЖП, автомобилен, е, морски, речен и така нататък. Защото само по този начин можем, чрез мултимодалния транспорт, можем да постигнем нашите цели. Е, коридорен е, подход, мултимодален подход, взаимосвързаност и лесно преминаване от един на друг вид транспорт. Всичко останало ще прочетете малко по-подробно в документите, няма да повтарям всичко. Една голяма част от трафика, който наблюдаваме днес, е, всъщност е, е, е някакси е свързан с е, еднопосочно мислене. Е, има се предвид един логистичен път, една логистична възможност и нищо повече. Ще трябва да помислим за обхващане на много повече е, възможности, за да е, обхванем всички видове транспорт. Нека да не мислим само за транспортиране на товара с един вид транспорт. Нека да говорим с ЖП компаниите, с автомобилния транспорт, с всички, които в крайна сметка имат отношение към транспорта и различните видове. И на ваше разположение е доста богата информация и документация в това отношение – преди мен колегите е, подчертаха трансграничното измерение, но това, което не е, е споменато е, е създаването на програми, които е, би трябвало да са посветени изключително на цифровизацията в е, водния транспорт. Е, бихме могли да постигнем много по-голям е, ефект на синергия. Е, микрофонът на оратора бе изключен. Много често е, трябва да свързваме нашите планове с инфраструктурата и а, а, за да се а, отървем най-сетне от задръстванията. Всички нива на администриране в Европа е, е, трябва да бъдат обхванати в нашите бъдещи програми и проекти, но най-вече хората, които работят в областта на водния транспорт. А също и е, сектора на строителството, на архитектурата, които строят мостове, които строят терминали, е, как можем да постигнем най-бърза, възможна и същевременно най-чиста от екологична гледна точка връзка между отделните терминали. Как е, е, да намалим вредното въздействие на автомобилния транспорт. Благодаря, господин Шол. Сега ще слушаме забележките и въпросите на депутатите, които има желание. Ще започна с е, господин Декамп. Моля да останете в рамките на 2-3 минути като изявление. Благодаря ви много, господин председател. Е, тъй като има е, трима нидерландско говорещи е, в президиума. Мисля, че е, мога да говоря е, нидерландски. Навсякъде говорим за преминаване към мултимодалния вариант, така наречения Model Shift. Чудесна доктрина, но все още не сме осъществили. Моите колеги от Зелените бих пък искали да променят целите. Според мен обаче промяната на видовете транспорт е, и обхващането на повече видове транспорт е разковничето. Естествено, че мултимодалността и интерфейсовете, за които говори господин Шулц, са верния път. Трябва да свържем нещата и с КОП-21. Желаем да направим транспортния сектор много по-екологичен. Не можем непрекъснато да опъваме чадър над него и да го пасим. Има резолюция от февруари месец в този дух. Следващите пет години емисиите ще трябва да бъдат много строго проследени и, и е, намалени. И тук е, се обръщам към комисията, защото тя ще трябва да контролира иновациите да, добре. Една голяма част от плавателните съдове всъщност са стари, 20-30 годишни. Те трябва да бъдат модернизирани, което е свързано с големи разходи. Или трябва да се купят нови кораби, да се построят нови кораби. Е, трябва да се сменят дизеловите е, е, двигатели, трябва да се премине към електронна система на товарителници и други документи във връзка с превоза. Всичко това, естествено, означава много-много реформи. И е, нека да хвърлим поглед и към пазара на труда. Е, виждам се повече полски работници е, и моряци на нидерландските кораби. Е, зная, че в президиума има и колега от Полша. Нямам нищо против, но хората все още не са обучени добре. И освен това, имиджа на сектора. ние Имаме организации, които представляват вътрешните водни пътища и сея, да кажем. Но не съм съвсем спокоен. Ако са ви нужни така по-брутално действащи хора, като тези от Фиорито, добре. Но а, все пак а, Исея като че ли а, не е най-доброто представителство на сектора. Сектора трябва да бъде провокиран. И освен това, Европейската комисия, въвеждането на непрекъснати промени в, по отношение на товарителниците и изобщо другите документи, съпровождащи товара. Електронната товарителница е, трябва да е, получи много повече внимание е, и да се отдели необходимото внимание, така че тя да заработи истински. Господин Данишмекер. Благодаря, господин председател. И аз, като моя колега Фан, Вим Фантекамп, ще е, говоря естествено на нидерландски. Радвам се, че провеждаме това изслушване. Потенциала на а, вътрешните водни пътища и, и а, вътрешния воден транспорт е много голям е, и той може да допринесе за един по-чист превоз на товари. А, трябва да направим необходимите стъпки към а, а, автономните плавателни съдове без екипаж. Тоест, повече техника, повече цифровизация. Естествено, промените в климата са нещо много важно. Те изискват промени в вътрешния воден транспорт Имаме периоди на суша, но също времено имахме е, миналата година и големи наводнения. Е, това естествено се отразява на сигурността е, на вътрешните водни пътища и транс, целият транспортен сектор в тази сфера. Бих искал да чуя нещо от нашите панелисти. Как е, хъбовете биха могли да се справят с е, подобни предизвикателства в момента и какво трябва да се направи? И още нещо. Е, липса на връзки. Струва ми се, че Европейския съюз по отношение на ТНТ може да допринесе много цифровизацията и по-голямата ефективност, по-голямата устойчивост е, и по отношение на е, градовете, които са центрове на водния транспорт, е, ще трябва да претърпят много промени по отношение на инфраструктурата. Палетната структура се налага в Фландрия на определени места се извършва претоварването на стоката. Кои са най-важните тенденции в вътрешния воден транспорт, според нашите панелисти? Кои от тези тенденции са от особено значение за инфраструктурата и какви ще бъдат предизвикателствата, за които трябва да се подготви Европа? Благодаря. Госпожа Майснер, благодаря. Ще бъда много бърза, само три въпроса, защото след това отивам на гласуване в друга комисия. И така, нивото на водата падна по време на горещото лято. Какви са възможностите в това отношение, за да се поддържа все пак вътрешния речен транспорт? На второ място, прави ли се достатъчно за изграждане на инфраструктура с мостове, които допускат и превоза на контейнери. И на трето място е електронните документи. Корабите и пристанищата оборудвани ли са така, че да може действително комуникацията за товарите да протича електронно. Ще се върна отново, но трябва да участвам в това гласуване. То е важно. Господин Крамер, имате думата. Благодаря. Благодаря много на нашите панелисти за техните презентации. Стана дума тук за зелените, които имат особено отношение към вътрешния воден транспорт. Само, че при две условия които трябва да бъдат изпълнени, за да се запази чистотата на околната среда. От Инголштад до Черно море е, е, имаше много оживен е, транспорт и непрекъснато трябваше на две минути, така да се каже, кораба да завива наляво-надясно и да, се, да променя курса защото имаше е, много завои, имаше много места, които не, не бяха подходящи за плаване. Така че инфраструктурата а, е, трябва да се подобри. И освен това, в миналото а, е, канала Рейнмайна Дунав бе построен чудесно и тогава дойде министра на транспорта Халфи каза, че това е най-голямата глупост, която някога е извършвана в Германия по отношение на водния транспорт. И защо? Защото просто нищо не се случва. Е, големи инвестиции в инфраструктурата, които не допринесоха за вътрешния воден транспорт. Е, единственото хубаво е, е са алеите за велосипедисти около целият този голям проект. Е, проект номер 17 във връзка с е, Обединението на Германия от Берлин до Хановер трябваше да се създаде и връзка по вода между двата града. Наред с ЖП линиите, наред с е, пътищата и така нататък. И ето тогава в крайна сметка 20-30 години близо се работи по този проект и накрая се отказаха поддръжниците му, защото се оказа, че ще бъде също като канала Рейн-Майн-Дунав. И вие знаете, че понякога се оказва, че са изградени е, домове с е, слънчеви панели, е, направени са много да кажем, вятърни турбини и е, това действително допринася много повече за опазване на климата, отколкото, да кажем, различните пътища. Около 50% от водния транспорт в Европа е по Рейн. Това е един голям воден път връзка между много градове в различни страни на Европа. Но същевременно забелязваме, че нивото на водата непрекъснато пада, когато настъпи суша. Така че само 30% от водните пътища в Германия се използват, имаме около 50% резерва, строим непрекъснато, строим, строим, строим и терминали и какво ли не, но на практика се оказва, че нещата въпреки всичко не се развиват в положителна посока непременно. Естествено, че е, мултимодалността е много важен момент. Е, ЖП транспорта обаче е скъп, е, е, автомобилният транспорт замърсява и е, същевременно трябва да си даваме сметка, че в никакъв случай не бива да се концентрираме само върху един вид транспорт. Правихме тези грешки в миналото. Само автомобилен транспорт, само ЖП транспорт. Сега сме склонни да кажем само воден транспорт. Не, това е грешка. Две-три минути също. Благодаря, господин председател. Дами и господа, искам да успокоя господин Виван Декап. Не, че полските работещи идват в Белгия и в Нидерландия, защото холандците са мързеливи. В никакъв случай. Това е така, защото преди 40 ти на години в Полша изоставихме водния транспорт. От 70-те години изоставихме инфраструктурите но училищата останаха. Имаме добри школи по вътрешно плаване, има дори в моя избирателен район такъв, такава школа. Имаме дипломирани лица, които излизат от тези училища, но не могат да упражняват своята професия в Полша заради изоставените инфраструктури, защото сме се отказали от този вид превоз. Но от 4 години правителството на Полша отново постави ударението върху развитието на този речен транспорт. В мой град е, минава Вистула, Вистула, Висла, която е най-големия, най-голямата река, която до, до края е, може да бъде използвана без много големи инвестиции, разбира се, ако се инвестира малко повече, реката ще бъде по-плаваема. Освен това канал на Бетгощ свързва Висла с Одър. И географската позиция на Бетгощ позволява именно да се строи в тази зона, да се построи един мултимодален, едно мултимодално пристанище, което може да бъде вход за различните различните пристанища на Балтика, като Гдански или други. Не знае какво мисли господин Долейчек за тази перспектива. Дали трябва да подкрепяме такава една идея? Ще говорим за мрежата. А имаме един въпрос към господин Фиорито. Скоро ще има преглед на транспортните европейски мрежи и се обърнахме към Европейската комисия да, с молба да продължи програмата на ЕДЕС. Вие какво очаквате от страна на нашата транспортна комисия? Какво очаквате от следващия Европейски парламент във връзка с инвестициите в нови инфраструктури? Зная, че такива инвестиции, разбира се, трябва да минат през европейските фондове, но най-вече национални фондове. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Зладески. Аз е, няма да се намесвам, защото няма време. Има две теми, които е, бих искал да поставя под въпрос. Това е плаваемостта на реките. Това е проблем, който се осложнява. Какви са решенията? Това беше първият въпрос. И вторият Една тема, за която много не се говори или трудно се говори, това е какви са економическите е, всъщност предимства на водния транспорт, защото всички обясняват какви са предимствата за околната среда, знаем и за сигурността ги знаем, за инфраструктурите има дискусии в момента, но може ли да се подчертаят економическите предимства? Например, за циркулиращи е, стоки, ще бъде интересно да чуя вашето становище. Така че ще дам отново думата на нашите експерти. Моля да се ограничите в рамките на 2-3 минути, но не разполагаме с много време. Госпожо Дешепер. Благодаря, господин председател. Ще започна с плавателността. Въпреки, че екологичните промени така изглеждат доста тежки, не сме много песимисти. Работиме много по предвиждане на положението и създаване на информационни системи за ранно предупреждаване. И второ, това, което казах, е, създаването на бъдещи инфраструктури и модел за това. Така че в момента е, господин Крамер знае много добре. Е, това работиме много по е, усъвременяване на капацитета в рамките на е, инструмента за свързване на Европа, механизма за свързване на Европа. Има, разбира се, някои е, проблеми с, задръстванията, но като цяло имаме много потенциал. Но и тези проблеми не са винаги включени в проекти за кофинансиране на европейско равниждане. И за да можем да имаме едни инфраструктури, които да бъдат надежни и които да бъдат наистина устойчиви, трябва още от сега да се е, избегнат абсолютно всички проблеми с е, задръствания, да се види какво ще бъде новото, новия начин на захранване с е, енергия. Но, разбира се, както казах, тези проекти не винаги могат да бъдат включени в съфинансирането. Това първо. Второ. необходим, необходимостта за инфраструктурите и какви са тенденциите. Не знам с колко време разполагам. А, разбира се, нашата, на, нашата първа цел е намаляването на емисии. Ни, ни малки, по-малки интересни проекти се, а, усе, е, прилагат е, на по-малките е, водни пътища, където е, могат да се използват по-малки плавателни съдове. Разбира се, това ще няма да попречи на използването на по-големи кораби, но трябва да има паралелно малки и големи системи а също, също така прехвърлянето на товара в градски пристанища. с създаване на съоръжения за екологизиране на пристанищата, като например производство на енергия от водород на пристанищата и съответно създаване на, на складове за складиране на енергията и така нататък. Благодаря, Карин. Следващия. Ja zacznę odpowiedź po бъде, będzie wtedy bardziej precyzyjna. Tutaj kilka tematów zostało poruszonych. E, няколко въпроса бяха повдигнати. Най-напред искам да подчертая, че реката няма само транспортни функции, има и други свързани с водната економика, с, рибовътство, отглеждане, защита срещу различните съоръжения, срещу прелива на реките и когато се говори по принцип за инфраструктури, не говорим само за транспорта, но и другите функции, които реката може да има. И тези инвестиции в инфраструктурите са много чувствителни, така че транспортът по вътрешните водни пътища се променя, вярно изисква да се адаптираме към него. Има много полски работници, които са заинтересовани от това. Говори се за кораби, полуавтоматични, напълно автоматични. Изобщо има вече нови, нова техника. А и тази, това вътрешно корабоплаване в Европа е все по-международно също така, което изисква, разбира се, и езикови компетенции, но и не само такива. А като се говори за инфраструктури по тези водни пътища, има някъде стеснения, където на нали, реките, където вярно, е, че полските реки са доста по-различни от другите в Европа. Те, ако не се инвестира в инфраструктурата, няма да може те да се използват като пътища. Пример с Польша е Например, един мост, който блокира цялото корабоплаване, защото има не повече от 3 метра височина. Що се отнася до развитието на този път към Одер, разбира се, трябва да се развиват тези водни пътища, което е полезно за страната, но и навсякъде има проблеми. Примерно, когато става дума за тежки, тежки стоки, които не могат да бъдат транспортирани по друг начин, примерно по пъти или по железопътните пътища, тъй като това са сектори, които са вече пренаситени. И ако искаме да превозваме по-тежки стоки, виждаме, че Висла играе много важна роля в този транспорт. Но има сериозен проблем – не успяваме да прехвърляме стоката, е, тя да излезе от гнездение и сопот. Така че идеята ще е да се инвестират в 50 е, на километра южно от Гданск, за да може този воден път да се използва наистина. Вярно е, че интермодалният транспорт ще играе една много важна роля. Господин Рачик, е, спазихте вашето време. Господин Фиорито. Also... Първо да отговоря много набързо на някои от въпросите, що се отнася до климатичните промени. Разбира се, е, мерки за смягчаване последиците, но също така и за реакция. Е, все още ще това ще доведе до много промени в сектора и ние трябва да се приспособяваме, така че инфраструктурата все още не е нито достатъчно съвременена, нито а, развита. А, как ще е прехода към по-чист транспорт? Ние просто правиме а, едно изследване за развитието на водният транспортен сектор и как ще стане промената в момента, в който изследването е готово, ще бъде разпространено. Колкото до проблема с Нидерландия, който вие повдигнахте, знаете какво можем да постигнем, но всеки, разбира се, трябва да си а, постигне своите цели. А, господин Крамер. Що се отнася до надежността за предприятията? за Дънава не може да, се, да има по, повече транспорт, по-голям обем, докато Кура реката не е абсолютно сигурна, т.е. докато не е осигурена плавателността. От Хановер до Берлин, например на господин Злотавски. Ще се опитам да отговоря на въпроса ви, ако съм го забрал, а разбрал. За одър и Вистула трябва, това са, това са реки, които трябва, на които трябва да се обърне особено е, внимание. Те не са включени в мрежата, но а, мисля, че можем да да разговаряме по задълбочено на четири очи по въпроса. Да използвам ли тъй като имам много малко време, може би и вашето време за изказване да използвам. Господин Вандеркам, съгласен съм с вас трябва да направим повече, но знаете, че аз съм от, от северната част на страната, където ние сме много скромни. Но разбира се, трябва и да, да направим и много повече. Седемте организации се опитваме, е, се обединяваме за използване в бъдеще и на сателитна информация. Сега, как сегашният флот, който е между 10 или 20 години, а, как, как, да, как да намалиме емисиите. Краткосрочният план е альтернативни альтернативно гориво, биогориво, ако има такова на разположение. И, до, и дори това да доведе до, и до известно увеличаване на цените, може да бъде е, въведено. Колкото до дългосрочно, е, електрически двигатели, захранване с електричество за малки отсечки до 100-150 км, да има станции за зареждане по дължината на реките, както също така и развиване на енергия от водород но за сега инвестициите са прекалено големи и това гориво също не е абсолютно а, нулево емисионно. Господин Десмарка, как, как предвиждаме, какво предвиждаме за бъдеще? А, повече контейнери, а, танкери с контейнери и дали корабите ще бъдат приспособени към спецификите на реките. Ами мога да, мога да, ви, мога да, да ви кажа, че това е това ще се, ще се опитаме да адаптираме, да приспособиме колкото може повече съществуващия флот и да създадем за бъдеще плавателни съдове, които да бъдат приспособени към спецификите. Нови канали. Само едно нещо още нещо да се да се, да се, да, да се работи по а, за привеждане в по-добро състояние на мостовете за контейнери, които, които вие повдигнахте. Okay. Благодаря, господин Шил, благодаря на всички. Това беше една добра възможност да ви чуем, а пък и за парламента беше важно да потвърди свой интерес и да покаже свой интерес към а, използването на водните пътища. Ние винаги сме подкрепили този вид транспорт, но има доста много предизвикателства в бъдещия свят. Въпроси, на които трябва да отговорим. Благодаря на четримата, че ни осведомихте и представихте такава интересна информация. Благодаря. Скъпи приятели, както вие всички знаете, миналата седмица научихме за това, че се разби един Боинг 737 Макс, 150 души загинаха и той беше последва злополуката същия е, самолет, където заминаха 189 е, души края на миналата година. Разбира се, това възникнаха много въпроси от е, И така, както казах, нещо, което занимава дълго време медиите и доведе до известен брой мерки, спиране на полетите на съответните самолети, нещо като епидемия, която тръгна от изток, прехвърли се към запад с а, доста силен отпор на американската компания, но тя също спре своите самолети. Благодаря тук на колегата, който дойде. Той е председател на Европейската агенция за железопътна въздушна сигурност, поправя се председателя. Да, очевидно аз а, е, имам мания. А, е, е, имам слабост към железопътната агенция. Така че колегата малко наруши своята така, работна програма, защото е много заед, но той дойде тук да ни каже какво мисли, какво знае по този въпрос, да отговори на евентуално нашите въпроси, въпроси, които си задават нашите граждани по една тема, която е, както разбирате, има изключително важно значение, не само от гледна точка на въздушния транспорт, но и от гледна точка на промишлеността, въздухоплавателната промишленост, защото е, едно продължаване на нещата, така както също има много огромно отражение в планетен е, мащаб. Така че Патрик ще говорим на тази тема. Ще... След това ще чуем въпросите на депутатите. Мисля, че това е една тема, която е, която е изключително гореща. Merci, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ако ми позволите, ще продължа на английски. It's working, yes? Работи ли, да. Така че, ако ми позволите, ще, ще, на, а, презен, ще направя презентацията на английски, тъй като всички технически термини са на английски и не ги знам. А, съжалявам, но просто по, простете. Нека да започнем. С това искам да споделя заедно с вас наша, нашата а, така тъга за това, че 150 души загуб, загуб, загинаха от катастрофата на Ethiopian Airline. 2017 година беше, се смяташе за годината с най-голяма сигурност на въздухопаването. Но 2018 година имаше няколко происшествия, които доведе до много, многобройни жертви. 2015 година всъщност беше годината, в която имаше най-много жертви като, катастрофата от а, на Р на Боинг 737 Макс 0 Макс 8 беше сертифициран по, си, по силата на а, конвенцията на въздухоплантването. Боинг сертифицира този самолет, т.е. в последствие ние валидирахме сертификата е, както е по силата на правилата. В случая на отношенията между Европейския съюз и САЩ има двустранно споразумение за сигурност на въздухоплаването. Там са записани валидиращите съответно органи. За съжаление, исках да ви покажа нещо, което не е ясно дали функционира или не. Е, споразумението между Европейския съюз и САЩ е, покрива след следващите отрасли. Виждате списъка тук на слайда. Е, области, в които има разлики в правилата, нови технологии, не необичайни методи за изпълняване, както и е, проблеми свързани с е, инциденти, происшествия, катастрофи и други. Във всички тези области работи и ЕАЗа. Също така извършваме тестове в случая с 737 MAX 8 Боинг е ни, ни представи специфик, спецификите в писмен вид на това ново поколение, което е четвърто поколение Боинг. Първият Боинг бе пуснат на пазара през 1964 година. Агенцията реши в кои области иска да има повече надзор, защото там, където нямаме не, се, не са включени области на надзор. Ние разчитаме на валидационните специфики, които са ни предоставени от е, САЩ. Имахме дискусии с Боинг в продължение на две години, които приключиха през март 2017 година, когато получихме удовлетворителни отговори на въпросите, които бяхме поставили на Боинг. Полета на Lion Air, който кът катастрофира през октомври 2018 година и отне 180 жертви, продължава да бъде разследван. Като, като, се, като се смята, че а, тази а, катастрофа се дължи, се дължи на дефекти на сензорите в системата за управление следващият слайд. Системата МКАС. Виждате е съоръжение, което е специфично на е, модела Макса за стабилизиране на, на, на, на, на, сам, на самолета при излитане и кацане. И като цяло, когато системата а, открие някакъв дефект при функционирането, като МКС насочва самолета към кацане. След катастрофата на Lion Air бяха взети мерки. на... На 6 ноември бяха публикувани инструкции за екипажите. В случай на прекалено увеличаване на скоростта и недостатъчно стабилизиране на апарата. През ноември всички използващи този модел получиха информация от Боинг по а, всички специфики на а, системата МКАС. На 7 ноември, на следващия ден, бе а, бе публи, публикувано а, не, беше бе публикувана а, директива, която в, а, в която се съдържаха всъщност с, същите правила. Цел, целта беше да бъдат уведомени екипажите, ако МК се задейства без да е имало намеса на, на екипажа, трябва да се а, процедира на ръчно изключване на системата. През февруари и март Боинг и ФА представи промените, които са, нанес, са направени на сензорите на 7 март Боинги ФАА а, също така излезаха с информация за необходимото обучение след въвеждането на промените. Яза на смята, че, смяташе, че промените, извършени в съоръжението след катастрофата, са били достатъчни. т.е. след като бяха предприяти мерки от Боинги ФАА. И предвид другите е, наблюдения на други инциденти, счетахме, че е, извършеното от Боинг е достатъчно в, крат, в краткосрочен план. Сега, е, решението, което взехме миналата седмица. Първо, втора, ката, втора катастрофа в рамките на 5 месеца е нещо много, много рядко и е, необичайно. Бяхме разтревожени от това, че ставаше дума за, е, за нов е, модел, който до сега има не повече от 600 000 летателни часа. Второ, Ние не можем да участваме в разследването на катастрофата, тъй като става дума за америка, американски модел и американски производител, въпреки че 40 от жертвите са европейци. Така че ние сме в едно много деликатна позиция, тъй като нямаме е, достъп до това, което бива разследвано в момента. Трето, нашите експерти напра... нап... Нап... Нап... направиха е, много подробен анализ на траекторията на този е, полет е, е, и го сравниха с траекторията на полета на Lion Air. Намериха се много съвпадения. И още, когато обсъдихме проблема с оператори на МАКС, и запитахме дали мер, мерките предписани от Боинг са могли да бъдат е, приложени от екипажите. Информацията, информацията беше, е, че наистина мерките са е, са а, е, взети предвид и са приложени, но като цяло е много трудно да бъдем сигурни дали наистина мерките се прилагат в момента, когато трябва да бъдат приложени, т.е. в реакция на дисфун... дисфункциониране на съоръжението в условия на стрес. След това беше взето решение да бъдат прекратени полетите на, европейско, на европейска територия. Нашите, нашето решение беше взето на основата на технически показатели, а не на политически съображения. А, това е. А, знаете, три, трето суспендиране на модел, а, като първото беше за, за няколко седмици и също така на Боинг 4. 747 през 2013 година за няколко месеца. Междувременно се продължава проучването на, технически, на техническите параметри. С мен са и директорите, отговарящи за големите. Благодаря, Патрик, за тази така предпазлива презентация. Нека да чуем въпросите на европейските депутати. Започвам с Вион Декамп. Вим. Ще говоря на нидерландски, господин председател. Благодаря много за тази много ясна информация и целият преглед, който направихте. Да като имам предвид нещастието, което се случи, ми е трудно да се е, огранича само върху политически е, размисли и бележки. Индонезия, Етиопия е, бяха засегнати от е, е, катастрофите в последно време. При всички положения политиците трябва да са много внимателни, но а, разбирам, а, че а, и вие, и американците полагате усилия във връзка с сертифицирането. А, в конкретния случай сертификацията показва сигурност на самолетите, но също времено е ясно, че има и проблеми. Черните котии вече са в Париж, за да бъдат изследвани А, ние знаем, че изследването на черната котия трябва да бъде независимо. Още през ноември в нидерландската преса е, излязоха е, съобщения, че е, има някакви е, проблеми във връзка с. Е, Оказанията, които компанията Боинг е, разпространила сред пилотите, но също време те не винаги са в състояние да ги прочитат и да ги разберат. Нидерландската преса бе много критична в това отношение. Става дума за важни технически указания и за директивата ФАА е, за действия при спешни случаи. Освен това, е, медиите съобщиха, че и е, софтуерът е бил променен, не само, така да се каже, насоките за технически действия, но и, и софтуера са нови. И това означава, че естествено ние не можем да се намесваме във всичко, което прави компанията, но времено и наши граждани са пътници и ние сме задължени да ги защитим. Така че би трябвало да вземем отношение и да се опитаме да участваме в подобни разследвания. Има ли участие от европейска страна в разследването на катастрофата с етиопския самолет? Много съм предпазлив. Струва ми се, че за момента не е още не е назрял всъщност момента за големи заключения. Благодаря ви, Благодаря, господин Ки. Подобни са въпросите, които ще задам като тези на Вим Пантекамп. Първо си поставям въпроса във връзка с факта, че е, има е, две много тежки катастрофи с е, чисто нови самолети, които предизвикат катастрофа. Говори се за тотална щета, но това не е тотална щета. Това е невероятно голяма човешка трагедия. Стотици пасажери закинаха. Как точно ФАА регистрира, да кажем, и допуска до движение самолетите? Освен това, имаме ли ние от наша страна също някакъв самостоятелен модел за изпитване преди пускане в движение? И системата MCGA, е, дано да произнасям правилно, Добре, е, в момента говорим за компанията Boeing, която при пускане в движение в САЩ много се надявам, че това няма да прозвучи е, некомпетентно, но го четох в немската преса. Е, е дал, така да се каже, на Боинг е, 373, на 737 доста лоша оценка, а именно оценка опасна. и FAA може би трябва е, да отговаря за е, случващото се, тъй като очевидно е много тясно свързана с една голяма компания, която произвежда самолети, които получават оценка опасен. И действително се оказват опасни. И още нещо. От една страна имаме катастрофата на самолета на Lion Air и там се казва, че става дума за проблеми с софтуера и въпреки всичко самолети от този тип продължават да летят около цялото земно кълбо. И ние също в Европа купуваме и, или най-малкото сме поръчали такива самолети. И аз е, е, настоявам тези самолети да останат на земята е, дълго, докато нещата се изяснят и се решат проблемите. Ние желаем и ние самите, и нашите деца, и нашите близки, и нашите съграждани да летят сигурно и действително при, е, самолетът да каца и те да слизат живи и здрави. Така че питам как е възможно ЕАСА или ЕВАА, е, все едно кой е компетентният орган, е, след толкова е, м, трагични инциденти да е, си, спокойно да реагира, да не предприема нищо и едва след като се случи е, м, катастрофата и с. Е, индонезийския, с е, етиопския самолет е, да се каже, да, добре, за сега Боинг 737 остава на земята. Е, защо толкова дълго от октомври до сега се чака? Не е възможно на практика, след като се установява някакъв проблем с софтуера, да се позволява самолетите да продължават да летят. Всичко това е неясно за мен. И както каза и колегата Вим Фан де Камп, какво става с ЕАСА? Защо ЕАСА не участва и какво се, по... какви са полуките за ЕАСА? Благодаря, господин Кодитет. Да, благодаря. Трагичен инцидент. При всички положения трябва да си дадем сметка, че много-много жертви има по пътищата на Европа и обикновено това се дължи на е, е, това, че човекът зад кормилото е, е, не се е справил добре. Ние в е, е, военната сфера знаем, че имахме немалко е, катастрофи с военни самолети, просто защото е, е, нещо технически е било неизправно. Но инак човекът обикновено е виновникът. Благодаря, господин председател. Аз също не бих била предпазлива по отношение на заключението, но знае, че става дума за истински скандал. Един скандал, който е много по-голям от Дизелгейт. Става дума за много, много, много самолети по целия свят, които в момента са на земята, не могат да летат. И а, ние а, все още не знаем какви точно са причините. Европейските е, авиокомпании както каза колегата е, Измейл Ертук, е, продължават да се питат и разполагат с Боинг, Ryanair, италиански авиокомпании и много други европейски въздухоплавателни компании разполагат с този тип самолет. Какво ще се случи с тях? Те търпят щети, естествено. Вие казахте за е, системата МСС. Е, е, много добре обяснихте това, но също време остава дума за един фундаментално нов дизайн е, на, и конструкция на този самолет. Очевидно има и правни конструкционни проблеми е, и софтуерни проблеми, във всеки случай технически проблеми, които е, може би са свързани и е, с разли, на различни причини, но при всички положения ние трябва да знаем колко дълго ще останат самолетите на земята при нас. Е, и още нещо. Има информация от пилоти за проблеми с катастрофирали самолети. Има ли такива материали, събрани от европейските страни, от пилотите, които работят в нашите страни. Ние разполагаме с такива такъв материал от Америка, но европейският също е важно. Авиокомпаниите, освен това, биха могли да намалят щетите за себе си, ако се защитат определени предположения в момента и се окажат верни. Така че как точно ще погледнем на нещата, как ще се отнесем към разследването, това е много важно с оглед и на евентуално обещетяване и на пасажирите, и на авиокомпаниите. И имайки предвид европейското законодателство, смятам, че е, Ева е, се е съобразил с всички е, условия и <clears throat> същевременно времено And I appreciate that your hands are often tied because there's not a lot you can една голяма част от е, е, така, информацията, която получаваме, говори за е, опасна близост между е, сертифициращият, валидиращият орган и компанията. Много важно е и в регламента е, е казано да се подкрепят е, е, пасажирите, пътниците, да се защити тяхната сигурност. Да, добре, взети са някакви административни мерки. Директорът на Боинг, да кажем, е отстранен от длъжност или от директора на ФАА също. Но как трябва да имаме предвид член първи от основния регламент и да се предприемат необходимите мерки. Да, благодаря. Господин Крамер говори в Шпигел и в други медии е, в Германия излезе информация за това, че е, отговорността всъщност е на Airbus. През 2010 Airbus е, разработва един нов модел – и а, е, поради а, е, кратките срокове, а, е, Боинг, а, така да се каже, който е конкурент на Airbus, започва да проектира и конструира този самолет, който обаче а, ето, че се оказва, че има дефекти. Има някакви изменения, които са предприяти в е, конструкцията, но за тези изменения не са информирани и, е, пилотите и затова машините падат, е, самолетите падат. Всичко се свързва естествено с конкуренцията, с желанието за големи печалби. Много пилоти, освен това, предварително са се оплаквали, е, е, че са в е, безпомощно състояние, когато усетят, че нещо се случва. И въпреки всичко, компанията не предприема нищо, както и ФАА. И същевременно има определени задължения, когато нещо се променя в конструкцията, в техническите устройства на самолета. Естествено, всичко това подлежи на разрешение. Има разрешителни процедури, които са задължителни. Същевременно при Боинг, така да се каже, една независима инстанция, като ФАА, е елиминирана, за да може Боинг по по-добре да се справи с конкуренцията на Airbus. И също време, но в крайна сметка се ускорява процедурата и ФАА издава съответното разрешително за пускане в движение. Какво сте забелязали вие от целият този процес? Е, просто не е възможно, така да се каже. Е, е, компанията, която произвежда, времено да бъде и контролерът, и сертифициращият орган. Все едно, че ние тук Volkswagen го превръщаме в контролиращ орган. Естествено, става дума обикновено за най- ниската цена, когато компаниите се конкурират, но същевременно не е възможно без инвестиции в сигурността. Сигурността стои на първо място, естествено. Ниската цена е след това. След сигурността. И както вие казахте, когато става дума за независима оценка, тя вече е, класифицира тези самолети като опасни. И как е, вие сте включени в цялата процедура по пускане в движение и издаване на разрешителното? Е, участвате ли по някакъв начин изобщо в тази процедура или е, нека да задам въпроса по отношение на бъдещето. Смятате ли да поставите въпроса на американската страна, така че в бъдеще да участвате в този процес? Е, Благодаря, господин Грамер, госпожа Демонте. Domande. Eh, innanzitutto io trovo sconcertante che non ci sia l'accesso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 Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Ки за неговата презентация. Ще задам други въпроси, които са по-скоро принципни. Как стоят нещата? Имаме, да кажем, нов самолет. Имаше такива случаи с Конкорд. Той остана на земята нещо, което се смяташе, че ще бъде, така да се каже, най-висшата форма на е, напредъка и на прогреса. Не трябва ли пилотите в рамките на обучението да е, изучават е, устройствата, техниката на борда, за да могат да работят правилно с тази техника. Естествено, се стараем да бъдем иновативни, по-прогресивни, по-бързо да се развиваме, <clears throat> отколкото конкурентите, но същевременно ФАА трябва да проверява, така да се каже, съответствието с съответните стандарти и изисквания и как е възможно тези, които изпитват и проверяват и оценяват да имат достатъчно информация? Как става това? Господин Бах. Да, благодаря. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте. Два конкретни въпроса във връзка с обучението. Може би не съм ви разбрал добре, но има симулатори на полета. Това е много използвано средство при обучението, така че пилотите да могат да се тренират, да придобият автоматизми Чух нещо такова, струва ми се, но може би не съм ви разбрал добре. Системата, за която говорихте, МКС, всъщност би трябвало да позволява безавариен полет но когато, да кажем, един определен елемент в цялата техника не е в ред, не може ли системата да подаде сигнал и да го елиминира, така да се каже? Аз също искам да задам един въпрос. Ще опитам добре да обясня, защото е малко сложно. Има един, една първа злополука преди месеци и предполагам, че по това време се е провеждало едно разследване – и агенциите, включително и Американската федерална агенция, извършват едно разследване. Предполагам, че вие сте занимали с този въпрос. И след това, ако правилно съм разбрал, производителят дава съответните напътствия в, на, на пилотите в съответния наръчник. Това е малко странно, защото ако това е производителя, а не агенцията. За сега нямаме още заключението от Американската агенция относно първото злополука. Второ, ако производителят дава на пилотите специфични препоръки, това е защото той е забелязал, че има нещо, което не е нормално. Или поне нещо, което може да застраши апарата. При това положение дали отговорът ако правилно съм разбрал, да се каже, че нали, трябва да се изключи това и да се действа ръчно. Дали това е всъщност отговор или това е, е от отговорността на производителя, каквото и да се случи. И трето, как става така, че производителят, който е запознат с нещата, но той не е натоварен с разследването, предлага мерки за промяна. Той явно познава известен брой факти, предлага известен брой решения, но в този момент, 6, 7, 8 ноември, Американската агенция не се изказва, нито дава своето становище, нито потвърждава позицията на производителя, не го критикува. Изобщо имаме чувство, че в цялата тази история, има слабост в системата за управление, компютърно управление. И това, което препоръчва в този момент производителя, след като е привлекал вниманието на екипажите върху тази опасност, казва изключете всичко и поемете ръчното управление. Но не казва спрете всичко, оставете самолетите на земята, е, добре, всичко това изглежда просто лудо. Ясно е, че от самото начало, в момента в който Боинг е дал нови препоръки на екипажите, може ли да... не може да се каже, че той е признал всъщност известен брой факти. Признал е, че първо има някакъв проблем, второ трябва нещо да се закърпи, ако стане... Не, и трето, препоръчва да се върнат самолетите вкъщи. Аз не разбирам нищо от тази система, но тишината, мълчанието на Американската агенция, факта, че Боинг е направил препоръки и това не е попречило да има второ, втора злополука, не сме ли изправени пред едно много сериозно нарушение от е, правна гледна точка, от наказателна гледна точка, защото в момента, в който производителят е признал нещо и е предложил някакво решение, без това да попречи на втората злополука, значи неговата позиция е погрешна. Мисля, че тук проблемът е много сериозен. И в последния въпрос, който си задавам, е дали е, смятате ли вие ЕАЗА, каквато и да е позицията на Американската федерална агенция и съобразно това, което вие ще откриете, да предложите разрешението за полети на такъв вид а, самолети, отново да вие да издавате разрешение за такива полети. Така че ще да чуем какво мислите. Благодаря, господин председател. Ще мина на английски, защото не знам термините на френски. Е, мистер Ван де Ако започнем с uh, въпроса на господин Ван де Камп. нещата са в пресата, така че не ви давам допълнителна поверителна информация. Знаете, че черните кутии са изпратени в Париж тъй като малко са страните в света, които разполагат с капацитета да разчетат черните кутии, а Франция е една от тях. Така че черните кутии в момента се анализират в Париж, но ние можем да имаме тълку, тълкуване на данните защото бюрото в Париж предостави данните на разследващите органи. Етиопският орган, който води разследване, ще направи всичко, заедно с американските, а, американският орган. Но като цяло броя на органите, които участват в това разследване е строго ограничен. Казах, че ние поискахме е, разрешение за е, участване в разследването. Всъщност е, Европейската комисия поиска това разрешение, тъй като в регламента се предвижда, че, че страната, която води разследването, може да покани когото си иска да участва в разследването а от друга страна други другите страни, е, а страните, които имат право да участват в разследването е, е включително страната на производителите. Така че в случая Етиопия можеше да ни покани като наблюдатели. И това бе поискано от комисара Булт от е, етиопските власти. Очакваме е, отговор. Съгласно регламент 2016 е, за разследване на катастрофи, ако даден, даден орган на страна членка участва в разследването, ЕАЗа може да бъде, да бъде съответен е, технически консултант. Така че. ние бяхме поканени от Френското бюро да участваме при е, отварянето на черните кутии, Там, там участвахме. Но в момента просто се надяваме, че етиопското правителство ще ни покани за наблюдатели в разследването. На втория ви въпрос, господин Ван оперативните, оперативния бюлетин. Не знам дали трябва да се върна на презентацията си. На един от слайдовете го има. Една страница. И не е сложно. Дори аз го разбрах. Много е лесно за разбиране било е публикувано на 6 ноември от Боинг. А на 7 ФАА го публикува в по-различен формат сам. Така че на, на практика в а, този регламент, се, в, в, в, тези, а, в тази публикация се казва, ако се на лица еди какви си симптоми, не този, не това. Ето го тук. Една страничка е само. Да, разбира се, много дребен шрифт е в момента, не може да го прочетете. Но се казва, ето, ако има еди какъв си симптом, прекъснете е, системата МЦАС. Нещата са прости. Що се отнася до въпроса на господин Бари и на други? Абсолютно сте прави. Като свързвайки нещата с обучението. В, при катастрофата на Лайонер предварителното разследване потвърди, че сензора не е подал правилната информация. А, а МКС е дал а, а, нареждане да се пикира надолу. А, в а, при а, в Lion Air а, ек, ек, екипажа можеше да прекъсне функционирането на системата и да кацне. Сега, разбира се, много е лесно в последствие да се казва, можеше да се направи това и онова. Но отговаряйки на господин Бар, когато Боинг и ФАА излезаха с мерки, които са лесни за разбиране от екипажите. И тук проверихме, че екипажите наистина са получили тези инструкции и са ги проучили. Сега, разбира се, има и чисто човешкия фактор. И тук се отговарям на госпожа Мейснер. Всеки човек в а, а, а в а, ситуация на катастрофа, на криза е много по-различна от поведението, което човек а, има по време на обучението. В а, за Лайонер не са имали правилно, не са реагирали правилно. Сега не знаеме все още какво се е случило с Етиопен Airline. Ако е същото, може би просто не, не е достатъчно добре обяснено, защото тук се казва, ако видите следните симптоми, просто а, изключете а, системата МКАС. Да. Не, ние не знаеме. Прав сте, прав сте. Прав сте, господин Гамар. Ако ако те знаеха какво точно се случва, е, нямаше да направят това, което са направили и съответно нямаше да катастрофират. Но някои от вас отбелязаха следното. Разгледахме базата данни на а, инциденти, катастрофи и така нататък. Е било то отчети на екипажи, е, компании, производители и така нататък. А, но не открихме друг пример за подобни инциденти. Не намерихме информация за това. Знаете, че има 376 е, модел, е, самолети от този модел, 50 в Европа, но в базата данни нямаше е, информация за подобни инциденти. Разгледахме случилото се с Лайонер. евентуално какви са причините за катастрофата. Погледнахме дали има подобни а, инциденти. Не, нямаше. Видяхме какво, каква е инструкцията предоставена от Боинг и ФАФА на екипажите. изчитаме, че предпазните мерки са а, били абсолютно приемливи, предложените предпазни мерки са били абсолютно приемливи в очакване на промяната на софтуера. Защото целта е да се да се изключи много по-лесно системата МСАС в случай на неправилна информация, подадена от сензорите и какво, какво трябва да се случи и как трябва, какво трябва да се предприеме, ако, ако сензорите дадат а, не е, раз, разминаваща се информация. Защото в е, случая на е, на Боинг, там където има три, е, три сензора, когато единия може да даде неправилна информация, но два ще останат два, които ще подадат точната информация. Така че Вие многократно а, го подчертахте. Значи първо, усъвременяване на софтуера. А, ще, ще се върнем към цялостната а, структура на системата, да видим как става изключването и ние няма да дадем разрешение за летене, ако не получиме удовлетворителни отговори на всичките наши въпроси, независимо от предприятите мерки от ФАА. Що се отнася до начините на кацане. И спирането на самолета. Някои държави членки решиха да го да забранат летенето в рамките на няколко часа. Сега защо нашата реакция закъсня малко? Първо, защото трябваше да извършиме много технически анализи преди да, да можем да вземем това решение. Проведахме много дискусии с различните екипи на експерти. Uh, uh, Търсейки различните прич причини за катастрофата. Още веднъж повтарям, че не, уча... не, не, участваш... не участваме в разследването и съответно разполагаме с малко а, информация, но при всички случаи нашите експерти изучават евентуалните причини за катастрофата на основата на тази доста скромна информация, с която разполагаме. Във вторник сутринта получихме сателитна информация от ирландският орган и на основата на тази информация направихме изчисления на траекторията и анализ на допълнителните данни. Аз мисля, че повечето страни не разполагат с тази информация. И още нещо. Да информираме, да, да обсъждаме решенията с колегите от ФАА. това трябваше да го направим. Имайте предвид, че има и часова разлика. И за това решението бе взето в 5 часа. Въпрос свързан с различните модели сензори. Аз не знам да има по-ефтини и по-скъпи. -по Доколкото знам, има само един единствен тип вид сензори, които се използват. И не съм, не съм чувал да има по-скъпи и по-ефтини. Знаете ли, цената на един сензор спрямо цената на самолета е много малък. Но знаете ли, че има, наистина има доклади че, че има и базисни модели и че има и по-скъпи модели, които са по-софистикирани. Така че, може би това не се от, отнася за макс 8 или 9, но доколкото разбирам, това е въпрос на избор от страна на е, въздухоплавателните компании. Не, има неща, които не са свързани с сензорите, а, а всъщност има един екран в а, а, пилотската кабина, където а, се е, е, е, по, се е показана информацията от а, а, сензора. Но предполагам, че тия, това са а, сензорите, които по дизайн а, влизат в системата. По по производства, в, които са в а, производството. Госпожа Демонт. системата МКАС? Дали е са друг, за всички модели или само а, модела МАКС? Не, това, тази, тази система е, е внедрена в последното поколение, само в Макс. А, основната характеристика на 737 е това, че има оперативна съвместимост при обучението. Т.е. ако имате а, разрешително за летене на 737, много, с много по-малко обучение можете да бъдете а, преквалифициран за по-ново поколение. Това е така специфика за, на а, летателните разрешителни на Боинг. Разбира се, ще разгледаме подробно този проблем. А също така ще, ще бдиме усъвременяването на софтуера на Боинг да бъде не само е, раз, така с безопасно, но да има и допълнително обучение, е, през което да минат е, всички пилоти. Не само да получат информацията, но да бъдат и обучения за извършване на дадени дейности в а, е, трудна ситуация, в момент на катастрофа. Le fabricant. Всъщност, производителят е видял, че неговата система, автоматичния контрол, може да бъде неизправно. Е Освен това е видял, че може това да доведе всъщност до разбиването на самолет и смъртта на стотици лица. И след това казваме, добре, отрежете го, отстранете го, по-добре без него. Което е просто недопустимо, когато един производител на автомобил забележи, че има някакво някакъв проблем с една кола, той прибира милиони коли, а пък Боинг оставя самолетите си да летят с една система, която се оказва, че е дефектна. Например. Има два мотора, единия се запалва и хубаво, е, не е страшно, нали, ако се случи. Не е необходимо да прибират самолетите, но просто е смахната работа. Това. Ето на, аз признавам, че съм виновен. И най-вече, когато една система се променя, а пилотите е, не са информирани как точно трябва да действат. И тук трябва да се постави въпроса кой е отговорен, кой е виновникът е, и как точно ще се санкционират е, е, виновниците. След като има промени в системата или в техническото устройство, естествено пилотите <laughs> трябва да бъдат обучени и информирани. Това е просто невероятно. Да, усеща се възмущението в залата. Вим. Благодаря много за всички отговори и обяснения, които дадохте. Един факт ще поставя още веднъж. Свързвам нещата с въпроса на Шашпах. Хората понякога се държат различно. Веднъж в клас, веднъж в реалния живот. Действат по различен начин. Да, сигурно пилотите четат е, съответните учебници и е, списания и са информирани, но в състояние ли са е, да е, пилотират както трябва и да управляват самолета? Е, Исмаил. Да, Ленс е през е, октомври-ноември 2018 е, година пада самолета. Сега е, на етиопските авиолинии самолета пада през март 2019. Важно е да си дадем сметка как точно действа Боинг и съответното лице, което отговаря за софтуера – Какви са действията, които са предприяти веднага след първата катастрофа миналата година? Дали действително последствията са обхванати, така да се каже, и има ли съзнание, че всъщност този променен, модернизиран софтуер е, е най-вероятно причината за тези изключително тежки катастрофи. Естествено, при първия подобен случай е, би трябвало веднага да вземеш някакви мерки. И така, вие знаете какво се случва в автомобилостроенето в Германия и знаем също време, че не винаги е, компаниите са в състояние да предприемат най-доброто решение. Още един въпрос. Един кратък въпрос. Софтуерът е бил необходим, тъй като Боинг и Airbus, е, според е, медиите, са се конкурирали и е, така, да се създаде а, истинска а, нова система а, и нова техника за Боинг. А, 737 е, е било необходимо много повече време и затова просто са е, променили отделни елементи в софтуера, е, така че самолетът на практика много бързо се качва нагоре, набира скорост и височина, а пилотът не е подготвен за такова нещо. Оказва се, че на практика е трябвало да бъде забранено да се промени именно по този начин софтуера, след като пилотите не са осведомени. Съвсем накратко, госпожо, ние вече закъсняваме и трябва да оставим на, на Патрик да приключи. Виждаме, че това, е доста, това са доста емоции, но мисля, че им получихме и конкретни отговори на въпросите. Госпожо Демоте, ваши въпрос, след това вече Давам. Благодаря, господин председател, и ще се опитам да бъда също така кратка. Искам да повторя моите въпроси. Наистина има много голямо безпокойство в общността. Аз мен ми е, интервюираха от радио, Национално радио и трябва да дам конкретни отговори. По повод съвместимостта на лицензиите. Това е нещо много важно. Искам да кажа, че този проблем може да касае и други модели на а, тези самолет или само касае Макс 8. Вторият въпрос беше, сигурни сме, ние а, а, сигурни сме, че е достатъчно времето за да се мине на ръчно управление. И друго, имате ли конкретен протокол, който посочва как трябва да се реагира, когато има някакво такова събитие и в рамките на колко време и така нататък. Um, uh, да, виждам, че от една страна, вие бихте желали да продължите с разговора и вашите въпроси и също времено ние трябва да напускаме залата скоро. И така. Господин Крамер, Крама, конкуренцията е нещо хубаво по принцип. Airbus е, създаде едно ново поколение самолети. Е, Банк се опитва да навакса изоставането с 737, МАКС 8, 9 и така нататък. Това е нещо логично. И така, е, има нов софтуер, в много така специфични случаи МКАС може да даде указания за определени промени в обучението. Тъй като общо взето за 737 се смята, че лиценза за пилотиране е, покрива, така да се каже, различните поколения на 737. И софтуера е създаден така, че в крайна сметка да може по един и същи начин да оперира пилотът, независимо от това дали става дума за MAX 8.9 или за а, друг модел 737. Аз най-вероятно ще свържа проблема с именно това генерално лицензиране, но естествено не мога да се произнеса категорично в момента, преди да сме направили едни много задълбочени анализи за това къде са причините и как трябва да се действа в бъдеще не само техническата част на разработката е, би трябвало да бъде много коректно и добре направена, но същевременно и правилата, които се отнасят до обучението на пилотите, трябва да се разгледат още веднъж много прецизно и да се види дали всичко е наред. Имате е, двама пилоти в самолета, които са много добри. Е, Той става дума за четири очи. Но понякога и рефлексите на двамата пилоти е, могат да влязат в е, конфликт. А, така, а, обикновено обаче се говори само за един пилот това е капитанът, а другият е помощникът, помощник-пилота. В случая с Lion Air е имало някакви е, така, търкания между, или различия в мнението на двамата пилоти, но а, а, те са намерили а, е, са търсили някакво решение. За съжаление, не са го намерили преди катастрофата. И така че е, винаги в рамките на симулативните е, тестове трябва да се види и какво е взаимодействието между двамата пилоти на самолета и да се сподели опит между отделните екипажи. Накрая, господин председател, пилотите не са, така да се каже, обикновени специалисти или служителите. Обучението струва страшно много пари и те получават отлично обучение във връзка с двигателите и начина по който функционира самолетът тренират управлението на въздухоплавателното средство. Когато се конструира самолета, т.е. се замисля и е, съобразно е, уменията на пилотите и е, не мога да кажа, че е, е, е, има извинения за Банк, но при всички положения е, в някои случаи като че ли сме притиснати малко от е, е обстоятелствата и не обръщаме достатъчно внимание на е, необходимостта от по-дълго обучение. Преводачите също са много заинтересовани от този въпрос, но те трябва да ни оставят вече. Alors, euh, si ça n'est pas abusé, euh, не, всъщност явно имам още малко време пред нас. Мислех, че изтекло е времето на преводачите в кабините. Добре, нека да продължим. Просто ще кажа, че на моя приятел Патрик. Вярно е, че това са експерти, не както автомобилните пилоти. В самолетите са повече. Question on the software. Uh, I'm sorry, I, I did not uh, answer that uh, directly. Um, I, I fully agree with you that uh, uh, with a new type of software, we do not necessarily um, solve all the issues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 но междувременно аз смятам, че е, всички самолети ще бъдат е, заземени и ще останат на суша. Няма да имат разрешение за е, летене. Един въпрос, свързан с международното право. Възможно е, е може би е, е, САЩ, така да се каже, да са заобиколили международноправните норми. съгласно международното право, всички самолети, които летят в Европа, трябва да са. които са регистрирани в Европа, извинете, коригира се оратора, които са регистрирани в Европа, трябва да са сертифицирани при нас. В случая с ФАА ние имаме двустранно споразумение за сигурност и а, всеки от нас разчита на другия но, ако в миналото вече се е случило подобно събитие, като това, за което говорим, а, ще трябва да направим а, съответните проверки за сигурност самостоятелно. Това е възможно в рамките на международното право. Първо ще разгледаме задълбочено а, системата, дизайна на самолета – на цялата конструкция. Бихме могли да го направим и в сътрудничество с колегите от ФАА, но при всички положения проверките ще приключат тогава, когато ние решим, че всичко е достатъчно, за да направим окончателна оценка. За трети път задавам въпроса и пак не мога да разбера дали проблемът може да касае и други. Този проблем касае и другите самолети от този вид. Има много видове самолети, но само МАКС 8, за, само за него сме сигурни, че има такъв проблем. So, to be clear... Съвсем ясно ще кажа, че а, е, проблемът а, е, в Lion Air и сега а, при етиопските авиолини е, е, се среща само при е, 737 МАКС. При е, останалите самолети от друго поколение вече не се наблюдава същия проблем. Мисля, че въпросът беше ясен. Lieber noch 3-4 Jahre а, мисля, че е по-добре да изчакаме 3-4 години и да направим нов а, а, самолет, а, а, който е, да кажем, сравним, съпоставим с Airbus. Така би трябвало да се действа от страна на американската компания Boeing. А, не смятате ли, че всъщност компанията е виновна? Съгласни ли сте с мен? Ако Боин реши да създава нов самолет, е, е възможно да се сблъскаме с други големи проблеми. 737 е най-продаваният самолет в света. Има история, от е, която продължава вече 15 години. Смяната на двигателя на... не е голям технически проблем. Как Боинг обаче действа, когато създава едно ново поколение или нов самолет, това е вече политика на компанията. Може би да направите някакво заключение все пак. И така, какво мога да ви кажа? ние ще вземем а, правилните решения, за да защитим европейските граждани и ще бъдем независими, няма да се ръководим от никакъв политически натиск и влияние а, или от влиянието и натиска на когото и да било друг. Благодаря много за вниманието. Благодаря на генералния директор и на неговите сътрудници за така открития разговор, който проведоха и се надяваме скоро да получим повече информация по този въпрос или да се реши проблема, който доведе до много жертви. Благодаря ви. Ah да, също трябва да съобща на колегите преди си отидат, че ще се видим пак на 8 април за следващата комисия по транспорта.